Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Нека да започнем а, с а, срещата си с а, Мойра Гейган Куин, член на Европейската комисия, отговаря за изследователската дейност, иновациите и науката във връзка с а, структурирания диалог между Европейския парламент и Европейската комисия. Първо искам да благодаря на госпожа комисаря за това, че днес е сред нас. Срещата ще бъде един час. Както винаги, първо ще дам думата на госпожа комисаря за 15 минути, и след това ще могат а, да вземат думата координаторите или ръководителите на групи по а, 5 минути, а останалите по 2 минути ще могат да се изкажат след това. И така, Бих искала да дам думата веднага на госпожа комисаря. Мисля, че доста почакахме. Е, искахме да видим е, дали няма да дойдат повече колеги. Надявам се, разбира се, те да пристигнат междувременно. Извинявам се, госпожо комисар, е, за това, че има толкова малко хора, но всички, които се занимават с вашия сектор, са тук. Имате думата. Thank you, President Sartori. Благодаря, госпожо председател Сартори, уважаеми депутати. Благодаря ви за възможността да се срещна днес с вас в рамките на структурирания диалог. Както всички знаем, економическото възстановяване на Европа и дългосрочният и просперитет зависят от способността ни да извършваме иновации, да превръщаме новите идеи в продукти, услуги и работни места. През 2013 година трябва да изведем създаването на работни места и производителността на ново ниво. Прекъсват госпожа комисаря от залата. Бихте ли спряла за малко, тъй като искам да ви слушам на английски, но не ви чувам. No, no. Eh, Има някой в залата, който казва, че превода не идва добре от някои от езиците. Евентуално може да използвате други слушалки или да си смените мястото. Е, на някои колеги явно е, добре им върви превода.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 това означава, че трябва да поставим ударението върху конкурентоспособността на економиката и създаването на економика, която да разчита на иновациите. Трябва също така да намерим нови начини за повишаване на продуктивните инвестиции и осигуряването на по-добър достъп до финансиране положителното въздействие на иновациите върху растежа и заетостта ги превръща в основен фактор за успеха на програмата Европа до 2020 година. В контекста на световна конкуренция в областта на економиката, конкурентоспособността ни трябва да разчита на върхови постижения в изследванията и иновациите. Именно тези държави, които залагат на това, по-добре се справиха с економическата криза. Поради това създадохме и програмата Хоризонт 2020. Трябва да направим така, че Европа да остане основният център за инвестиции в стопанска дейност трябва да запазим инвестициите на многонационалните дружества в Европа и да привлечем повече преки чуждестранни инвестиции. Това е основен компонент от стратегията ни за економическо възстановяване и конкурентоспособност. Той изисква от нас да защитим размера на инвестициите и да ускорим темпа на политическите реформи на ниво Европейски съюз и на национално равнище. Трябва да създадем стабилни дългосрочни перспективи за изследователите и инвеститорите. Една подходящо финансирана многогодишна финансова рамка, както и адекватни средства за бюджета за Хоризонт 2020 могат да бъдат силен сигнал от страна на Европа. Ако не отправим изпратим това силно послание, рискуваме да изгубим доверието на инвеститорите в света. Ще поставим на карта и растежа и заетостта. Въпреки, че сумите, за които се споразумяха държавните правителствени ръководители през февруари, са под предложението на Европейската комисия, постигнатото политическо споразумение може да бъде важен катализатор за растеж и работни места. Окоръжаващо е, че в заключенията от съвета се поставя ударението върху Хоризонт 2020 и Европа 2020. Цитирам. Интелигентният и приобщаващ растеж – следва да доведе до допълнителна полза на ниво Европейски съюз. Програмите по тази функция имат потенциал да допринесат за реализирането на Европа 2020. Те са много важни както за тази стратегия, така и за програмите Хоризонт 2020 и Еразъм и ще доведат до реален растеж в сравнение с 2013 година. Споразумението, за което се говори в момента, вероятно ще възлиза на 70 50 милиарда за следващите 7 години. Това представлява увеличение от 25% в сравнение с еквивалентни дейности по настоящата многогодишна финансова рамка, но е доста по-низко от 80 милиарда предложени от Европейската комисия или от 100 милиарда предложени от Европейския парламент. Ще анализираме тази цифра с оглед на структурирането на Хоризонт 2020. Много е важно също така да дадем възможност на парламента да изрази своето становище в рамките на процедурата по даване на съгласие. Резолюцията, която бе приета миналата седмица в Страсбург, вече отправя силно послание. Същото въжи и за общите насоки за управлението на бюджета за 2014 година. Ако тази година не се постигне споразумение за бюджета, няма да можем да излезем с покана за участие през 2014 година. Липсата на споразумение ще доведе и до общо съкръщение в размер от 10% на общия размер на публичното финансиране на изследванията и развитието в Европейския съюз. Като се има предвид колко е важно това финансиране за немалко университети и научно-изследователски институти в Европа, системата ще претърпи тежко сътресение. Знам, че междуинституционалните споразумения се развиват в доста положителна светлина, за което благодаря на вашия председател и на докладчиците. По време на последните три странни разговори на 5 март бе постигнат конкретен напредък по редица членове в рамковата програма. Знам също така, че трябва да се постигне напредък и по структурните фондове, стратегическите научни съвети, инструмента за МСП, публично-частните партньорства и публично-публичните партньорства. Надявам се, че ще постигнем балансирано споразумение по всички тези въпроси. Днес искам да подчертая колко е важно да постигнем действително упростяване. Упростяването е предвидено в рамките на програмата Хоризонт 2020. То е залегнало в нейните конкретни цели, както и в правилата за участие и разпространение. Упростяването и съгласуването на процедурите по финансирането от бюджета на Европейския съюз ще даде възможност на повече малки и средни предприятия и като цяло на повече участници да кандидатстват със средства по програмата Хоризонт 2020. Трябва да се въведе единен набор от правила относно допустимостта, отчитането, докладването и аудита. Необходим е също така обаче и определен елемент на гъвкавост, за да се отчетат потребностите на конкретните инициативи, като например съвместните технологически инициативи. Намаляването на административната тежест до голяма степен ще упрости процедурата по възстановяване на разходите. Трябва да се използват колкото се може повече фиксираните ставки и еднократните плащания. Подходът на комисията, който е един проект, едно ниво на финансиране, една фиксирана ставка за косвените разходи, е в основата на упростяването. Така, например, системата 10-20 бе използвана в седмата рамкова програма и бе приветствана до голяма степен от заинтересованите страни, сред които бяха най-вече университети и публични изследователски организации. Тази система бе приветствана и от представителите на промишлеността. Трябва по-широко да участват тези представители в програмата Хоризонт 2020, ако искаме да повишим нивото на иновациите. Понижаването на администрацията административната тежест, както и правната сигурност, ще намалят и процента на грешки. Това бе изтъкнато от Европейската сметна палата в нейното становище за правилата за участие. Знам, че в рамките на тристранните разговори все още не сте обсъдили модела за финансиране, но знам също така, че ще говорите за този проблем, когато започнете същинските преговори и дния месец. Нека ви уверя, че комисията проявява пълна готовност да си сътрудничи с Европейския парламент и председателството с оглед на своевременното приемане на пакета за Хоризонт 2020. Що се отнася до другите предвидени инициативи, с задоволство мога да ви съобщя, че инициативите за изследвания и иновации, включени в работната програма на комисията за 2012 година, бяха реализирани на време с едно изключение, а именно инициативата в съобщението на комисията Състоянието на новаторския съюз за 2012 година. С задоволство ви обявявам също така, че подготовката на законодателните предложения за публично-частните партньорства и публично-публичните партньорства, който бе обявен в работната програма на комисията за 2013 година, вече се провежда. Вероятно този пакет ще бъде прият по-рано, отколкото очаквахме. Така ще се улеснят институционалните преговори и пакетът ще бъде прият преди следващите европейски избори. Пакетът се основава на партньорство по програмата Хоризонт 2020. Партньорство, което ще обедини европейските и националните участници в процеса. В ситуация на бюджетни ограничения, оптимизирането на и използването на съществуващите ресурси, привличането на инвестиции и изграждането на критична маса в рамките на по-активни партньорства са от основно значение за консолидирането на европейското изследователско пространство и за изграждането на новаторски съюз. Взаимодействието между партньорите ще се основава на различни дейности. То ще заложи на ключови сектори, като фармацевтичната индустрия, енергетиката, транспорта, електрониката и други. Тези партньорства ще допринесат за преодоляването на разпокъсаността, ще доведат до нови взаимодействия и ще изведат на ново ниво водещата ни роля в областта на научната дейност. Би ми се искало тези партньорства да са много амбициозни и да бъдат установени още от самото начало на реализирането на Хоризонт 2020. Ето защо службите на комисията в тясно сътрудничество с нашите партньори полагат всички усилия за подготвянето на тези партньорства. Ще излезем с предложения още преди края на юли. Новите партньорства ще се основават на полуките, които се извлякохме от действащите партньорства. В тях ще залегнат резултатите от междинните оценки, препоръките на заинтересованите страни, както и резултатите от оценките на въздействието. Тези партньорства ще се основават на добро финансово управление, прозрачност, открита конкуренция и върхови постижения ще се основават също така и на правилата за участие и разпространение по Хоризонт 2020 броят на дерогациите ще бъде ограничен до абсолютно необходимия минимум. Вторият доклад за състоянието на Новаторския съюз, който ще бъде прият тази седмица, ще съдържа основни предложения за действие в ключови области на политика. В него ще се съдържат и 34 ангажимента по интегрираната стратегия за новаторство. Благодаря от името на всички колеги, на госпожа Мора Гейген Куин. Започваме заседанието. Давам думата на Пилар де Кастио. Благодаря. Добре дошла отново, госпожо комисар. Живеем в време, в което практически погледнато, може да се каже, че сме в края на законодателния си мандат. И това, което трябва да завърши нашата комисия в края на този мандат е работата си по Хоризонт 2020. изключително важен на Хоризонт 2020 за растежа, за конкурентоспособността, за заетостта. Ситуацията, в която се намираме по-настоящем с тази криза, която виждаме в различните държави, държави членки по различни начини, която се отразява и научно-изследователската дейност, и на научните институти, а били, е, смятам, че Имаме нужда от тези, от нови усилия в тази посока. И ето точно Хоризонт 2020 е основен механизъм, който ще ни помогне да преодолеем бюджетните ограничения, пред които са изправени научно-изследователите в различните държави членки. Казвайки това, има две неща, които в преговорите с съвета ни интересуват най-живо. Имаме бюджетни ограничения и то значителни. Надявам се, преговорите ще ни помогнат да оптимизираме резултатите и за окончателните суми. Ролята на докладчиците, както и на други, които отговарят за тази тематика, е точно такава. Една активна роля Искаме да работим координирано по предложенията и на Европейската комисия, защото а, не би трябвало да говорим разнобойно. Искаме да знаем и каква ще бъде окончателната сума, с която ще разполагаме. Знаем, че ще има 70 милиарда, но се говори за едни които евентуално или ще се добавят, или ще бъдат урязани. Парламентът ще трябва да излезе с приоритети и тези 5% или каквато и да е разликата, да могат да окажат значително въздействие. Кога ще бъдем информирани за точната сума? Благодаря. Благодаря, Тереза Мадурел има думата. Muchas gracias, presidenta. Señora Comisaria, ante todo, agradecerles. Госпожо председател, госпожо комисар, благодаря ви, че сте тук в нашата комисия днес. Ние споделяме голямата част от темите, които засегнахте тази сутрин, както и е, крайния срок, който обявихте за край на работата по Хоризонт 2020. Ако се спазят крайните срокове, наистина това ще бъде изключително полезно за учените и изследователите. Искам да започна в самото начало с положителните елементи е, в вашата реч. И е, искам да кажа, че сме удовлетворени от стъпките напред, които бяха направени по време на преговорите за рамковата програма. Вече се постигна споразумение с съвета за голямата част от Хоризонт 2020 докато по другите части все още се очакват стъпки напред. Приближиха се позициите на различните страни. вие споменахте основните моменти, няма да го засягам подробно този въпрос, но искам да кажа само, че на 8 март отбелязахме още веднъж Международния ден на жената. Така че е, искам да отбележа и стъпките напред, които бяха направени е, по отношение равенството на половете. Това оказва ясно въздействие върху конкурентоспособността. По-голямото включване и приобщаване на жените е, прави така, че да се пораждат нови идеи и новаторството, резултатите да се превръщат в економически резултати. След това трябва да се разпространяват, разбира се, тези резултати. Процеса на новаторство би трябвало да се разпростре по всички региони на Европейския съюз и да се предаде практиката нататък. Също така има едно безпокойство тук, и колегата го засегна, и вие го споменахте, да това е едно безпокойство на моята политическа група, което е свързано с заключенията на Европейския съвет по рубрика 1А от финансовата перспектива. Вие обяснихте това противоречи на анализа, който бе направен по-рано, дори анализа на самия съвет по някой инструмент, които са задължителни, които ще ни върнат на пътя на економически растеж и конкурентоспособност в Европа. Госпожо комисар, позицията единодушната позиция на всички групи е, е да се защити максимална степен сумата, която е записала Европейската комисия като минимален прак, минимална сума. сума. Е, ще кажа още нещо и след това ще задам е, един въпрос, защото аз съм и докладчик по хоризонта 2020. Знаете, че Европейския парламент има интерес да подсили проекти, свързани с трансгранично сътрудничество, малки и средни а, институти, които дадат възможност за развитие на науката и технологията в Европейския съюз. Многократно и ние пък и вие сте говорили за безпокойствата, свързани с неголямата прозрачност, която е свързана с съвместните технологични инициативи и за това, че парите отиват в малцина, в малко институти или, или лица. И така, искам да попитам, как можем да защитим отличните учени и научни изследователи, които срещат все повече а, трудности по намиране на финансиране по Хоризонт 2020 и не смятате ли, че трябва да има една процедура за отваряне, за по-голяма ефикасност за прилагането на публично-частните партньорства, както и съвместните технологични инициативи. Не знам дали може да ни кажете някакви общи указания или е, какви са резултатите от е, оценката на въздействието на вече извършените такива съвместни технологични инициативи и как според вас е, всичко това ще бъде преведено в новия регламент, който скоро ще представите пред Европейския парламент. Благодаря. Hvala lepa, gospa komisarka. Imam dva sklopa vprašanj. Prvi se... Имам два въпроса Първият ми въпрос е свързан с достъпа до най-добри практики в Европейския съюз. И аз и целият Европейски парламент подкрепя тази идея. Смятаме, че една част от програмата трябва да отиде за насърчаване на по-голямото участие на държавите членки, защото до момента те като че ли доста слабо се включват. Милиард, милиард евро, плюс-минус, са на разположение на тази инициатива. Също така, какво мислите за бюджета за този проект? Съгласни ли сте с нас, с становището на Европейския парламент за насърчаване на най-добрите практики и познания? Какъв е принципът, който следвате при разпределение на средствата също така? Трябва да има по-малко разпоредби с а, повече пари или обратното, повече средства и по-малко разпоредби. така наречените е, магистрални проекти. Става дума за свързване на науката и технологията в Европа. Това не може да стане обаче само в Европейски съюз. Според мен трябва да се отворим и навън, към останалата част на света. 15 държави членки а, трябва да участват в тази инициатива. Искам да попитам Европейската комисия как ще гарантирате така, защото всички евентуални потенциални желащи ще могат да бъдат включени в тази инициатива и тя ще остане отворена. Благодаря. Thank you, uh, President Sartori, Commissioner. Uh, Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги, дами и господа. Първо искам да приветствам комисаря на заседанието на нашата парламентарна комисия. Ще се съсредоточа върху Хоризонт 2020 година. Преговорите по него започнахме вече да водим тристранните преговори. Институциите заявиха ангажираност и и решеност да се стигне до съгласие по основните теми. В последния триалог разбрахме, че работата била доста ползотворна, отбеляза напредък по много въпроси. При все това обаче е, има редица неразрешени въпроси. Госпожо комисар, ви изредихте няколко важни а, въпроса, които все още са обект на преговори. Обект на преговори. Има един, който е от особено значение за Европейския парламент. Вече колегата госпожа Йордан го спомена. Става въпрос за разширяването на, на кръга на участниците. Моят доклад е, е, се занимава с конкретни дейности за постигане на тази цел, например туингови проекти. Тоест действия, които са в допълнение към е, предложените вече от комисията дейности. Това са въпроси от особено значение за нас и ние призоваваме за рационализиране на бюджета по тия дейности. Бихме се радвали на вашата подкрепа на стратегията, коя, която се опитваме да а, създадем чрез дейности като тунингови а, проекти и работа по екипи. Искам да ви попитам нещо за цифрата, която споменахте във връзка с Хоризонт 2020 година. Естествено, цифрите бихме искали да са по-амбициозни и на базата на заключенията на съвета виждаме, че се казва, че е, Хоризонт 2020 е, нараства в сравнение с нивото към 2013 година. Седма рамкова програма, ако е, вземете предвид, съответните части от нея, според мен цифрата е по-висока от 70 милиона. И ние се надяваме да се отделят повече средства. Тази цифра в крайна сметка да е по-висока. И вашите изчисления се надяваме да вдъхнат надежда в тази посока. Председателката. Благодаря. Господин Ейла. Първо, нека сърдечно да благодаря на госпожа председателя Сартори, която, въпреки оказания върху нея натиск, още от самото начало на преговорите отстоява общата позиция на парламента. Много е важно да изтъкнем това, тъй като в момента се намираме на кръстопът. Не сме сигурни, че комисията достатъчно ангажирано изпълнява ролята си на честен посредник между нас и съвета. И ще ви дам пример. Изискахме преди да се отправи покана за участие да се предоставят всички необходими документи. В противен случай участниците няма да могат надлежно да се подготвят. Комисията не възприе това наше предложение. Какво можем да направим ние? Можем да сезираме Европейския съд, можем да не си сътрудничим със съвета, Възможно е също така комисията да се съобрази с становището на съвета и на парламента и да излезе с съответните предложения. До момента мисля, че преговорите вървят в правилната посока, но от друга страна отправихме редица писмени въпроси, на които все още не сме получили отговор – Необходимо е да се отговори на тези наши въпроси още преди да пристъпим към същински разговори. Има и още нещо важно. Говорим за хоризонта до 2020 година, но разполагаме с конкретни цифри само по функция 1А. Някои проекти, като например ГНСС, по които трябва да има целево финансиране, разполагат с прекалено нисък бюджет. Що се отнася до ГНСС, възможно е да се отклонят средства от програмата Хоризонт до 2020 година. И според мен това е проблем. Проблем е, че определени проекти до момента не са получавали достатъчно финансиране и сега за тях трябва да се отклонят средства от програмата за научни изследвания. Затова трябва по функция 1А от една страна да се осигури адекватно финансиране за широкомащабните проекти и от друга страна за Хоризонт 2020. Колега Цукалас. Господин Цукалас. Кирия Проедре, кирия Епитропеш, ευχαριστώ που ήρθατε. Δύο παρατηρήσεις και τρεις Госпожо комисар, първо, благодаря ви, че приехте поканата ни. Ще направя два коментара и ще ви задам три въпроса. Първо, заявихте, че трябва да направим всичко възможно, за да може Европа да играе водеща роля в областта на научно-изследователската и развойната дейност – за да може тя да запази тази своя водеща роля. Но според мен няма конкретни доказателства за това, че Европа заема челна позиция в света в тази област. На какво се основава това ваше твърдение? Госпожа Йордан се спря върху трансграничното сътрудничество в областта на научно-изследователската дейност. В Страсбург изслушахме изявление на господин Шимон Перес. Той сподели една своя мечта във връзка с техниката и научно-изследователската дейност в Израел. Неговата мечта е Израел да си сътрудничи с Европейския съюз, както и с други страни по света в тази област така че това сътрудничество да допринесе за мирния процес в региона. Структурните фондове и четирите стълба, според мен, трябва да бъдат използвани за това общите политики на Европейския съюз, както и конкретните политики да доведат до върхови постижения, най-вече в държави, където няма такива. За първ път признахте, че има разлики между Северна и Южна Европа Признахте, че има разлики между онези държави, които са постигнали целите от Лисабон и онези, които не са. Тези разлики показват че економическата криза се отразява върху финансирането на науката и изследванията. Госпожа Кокович. Комисарки Квин. Зало се... Добре дошла, госпожо комисар. Съгласна съм с вас, че трябва да упростяваме. Това е изключително важно. Особено, когато искаме да свържем МСП с центровете на познание и най-добра практика. Упростяването е фундаментално в това отношение. Освен това, много е важно да видим как можем да комерциализираме познанията, които имаме извън Европа. Вътре в Европейския съюз има конкуренция помежду ни, но когато има конкуренция вътре, това отслабва съюза извън границата му. Имаме много големи конкуренти, като Бразилия, Китай, и така нататък. Как да направим така, че във вътрешен план да не, си, да не се конкурираме, за да можем навън да излизаме по-компактни, по-цели, по-, по, и също така, имаме ли мрежа, с която да можем да продаваме своите научно-изследователска дейност извън границите на Европейския съюз? Благодаря. Следващия. <clears throat> Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Ще бъда кратък, тъй като вече немалко колеги се изказаха. Няма да ви очуди, че ще говоря за многогодишната финансова рамка. Съгласно заключенията на съвета, за Хоризонт 2020 и Еразъм трябва да се гарантира реален растеж в сравнение с 2013 година. Но какво стои за този реален растеж? какъв размер следва да е той? 1%, 1 евро, 1 милиард? Трябва да разполагаме и с цифрите за 2013 година, за да можем да направим реално сравнение – би ми било интересно какви са цифрите за 2013 година. Грация. Ибнер. Е, Dziękuję bardzo. Dziękuję pani komisarz i pani przewodniczący. Благодаря, госпожа Хюбнер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо е, комисар. Искам да обърна внимание на един важен въпрос. Предстои да почнем да разработваме един доклад във връзка с бившите индустриални зони. Това е нещо особено важно тогава, когато се срине даден промишлен район. Често пъти съответните зони се превръщат в жилищни райони. Рядко обаче се превръщат в а, а, области, които концентрират научно-изследователската дейност или а, зелената економика бихме могли чрез Кохизионния фонд да насърчим развойно-изследователската дейност, като пренасочим част от средствата за промишлени проекти, вместо да чакаме да се сринат дадени отрасли. Тези зони така или иначе няма да се реиндустриализират. Така че бихме могли а, е, да създадем повече заетост и да насочим повече средства за а, е, иновации и изследвания, като осигурим средства за бивши индустриални зони. Така че е, площа, е, която в момента е необходима за промишленост, е много по-малка и можем да използваме тия площи за нещо друго. Можем да преобразуваме бившите химически зони в научно-изследователски райони, които се занимават именно с химия. Това са стратегии, които няма сами да се развият. Просто не бива да губим а, този индустриален капацитет. Госпожа Форд, госпожо комисар, поздравявам ви с националния ви празник с малко закъснение. Три въпроса имам. Първо, 25% нарестване. Това как е свързано с 10% намаляване? в средствата, които са отделени за университети. Аз това не мога да го обясня, не мога да си го обясня. Може ли да, да упростите малко а, отговора, за да стане ясно? Второ, по въпроса за упростяването. Ако имаме по-малко правила за, отчет, за отчетност, по-трудно ще бъдете да се нарушават тия правила по-лесно ще бъде аудиторите да одобряват сметките. Но това не на всяка цена ще повиши качеството на, на разходването на средства. Така че трябва да се вгледаме в това какво имаме предвид под упростяване. Трябва да подобрим качеството на разходването. Има много организации, които биха искали да запазят счетоводната си е, основа, счетоводния си подход е, в момента. И трето, по преразпределенията на бюджета, е, които се предлагат от нашата парламентарна комисия. Ние намалихме средствата за здравеопазване в парламентарната комисия в, в момент на сериозно демографско предизвикателство. Също така намалихме средствата за безопасност на храните и продоволствена сигурност. Пак в момент, в който това са особено изострени проблеми и тревоги в Европа. А, така че, а, как, какъв е, е вашия коментар по това преразпределение? И така, първо 25% и 10% и второ, че а, упростяването в счетоводството не на всяка цена води до по-високо качество на разходване и накрая преразпределението на бюджетни средства. И накрая. Госпожа Грустеп, и след това ще дам думата на комисара. Благодаря. Госпожо комисар, смятате ли, че програмата Хоризонт 2020 година е добре приспособена към нуждите на малките и средните предприятия в Европа? И второ, говорим за иновации, но продължават от Европа да се източват мозъци. Какво можем да направим, за да се преборим с това явление? Трябва да задържим изследователите си. За тази цел трябва да им плащаме нормално. Не бива да има големи разлики между заплатите у нас и в трети страни. Така, какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Благодаря, госпожо Гростет. Приключихме с изказванията. Мисля, че и броя на изказванията, пък и качеството на това, което бе казано, показват колко е заинтригувана нашата комисия от вашия сектор. Имате думата за заключение. You, uh, благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на всички от вас, които взеха думата, за да се изкажат. Още веднъж искам да подчертая, че се радвам на подкрепата на вашата комисия за пакета Хоризонт 2020 година и подкрепата за бюджета на тази програма. Така че да сме в състояние да изпълним всички части на програмата, както бяха предложени първоначално. Няколко от вас казаха, че Хоризонт 2020 година е политика за конкурентоспособност и растеж. Вярно е, както казахте, че трябва да се изпълнят всички части на програмата. Благодаря ви за начина по който се води се водят тристранните преговори до сега. Те почиват на истински дискусии и службите, които представляват мен на триалога, се надявам, че са би били от полза при разискването на предложението. Ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси, но ще ме извините и вие, госпожо председател, ако не успея да покрия всички въпроси, но тези, на които не успея да отговоря днес, ще отговоря в писмен вид по-нататък. Първо въпроса за половото равенство. Целим да, по, да постигнем 50% участие на жените в експертни групи, съвещателни съвети и така нататък. Въпросът за равенството на половете трябва да се разглежда особено сериозно, когато се говори за изследователска дейност. В области като здравеопазване, околна среда, това е един от основните ми ангажименти от самото начало. Още през януари 2010 година няколко от вас ми зададоха въпроси в тая връзка и сме работили постоянно с генералния ми директор по постигането на тази цел. по съвместните технологични инициативи. За всички нас е, е особено важно да се постигнат резултати в тази област и няколко от вас казаха, че процедурите трябва да са максимално открити и прозрачни да, даваме си сметка за това. Извлекли сме а, полуки от а, с... смятаме, че е, трябва да има и ясна ангажираност от страна на а, стопанския сектор, а, промишлеността, а също и от страна на правителствата. Един пример за такава инициатива чисто небе. Всички познавате тази инициатива. Това не е а, а, затворен клуб. Има над 150 участници в съвместната инициатива и, и това доказва, че всъщност това е една отворена инициатива. повече от 550, извинете, са участниците там, които работят съвместно. Отвореността обаче не е достатъчно. Тя трябва да бъде явна тая и очевидна тая, тая отвореност. Трябва да привличаме нови участници. 40% от участниците в процедурата по кандидатстване са малки и средни предприятия в чисто небе. Сега модела на финансиране. Това е въпрос, който зададоха няколко от вас. Имаме ли цифри? по този въпрос. Както знаете, в заключенията на съвета не се цитират цифри. ние сме направили всичко възможно в комисията да, да дадем свой прочит на това, което казва съвета. Според нас това е около 70 милиарда евро, но естествено това е наше допускане. Ние допускаме, че такава е цифрата и тя подлежи на разискване в рамките на тристранните преговори с парламента и съвета. Особено важно ще е да е, разберем всеки милиард намаление на какво се дължи и какво може да означава в рамките на Хоризонт 2020 година. Казахме вече, че 74 до 76 милиарда е минималното ниво на финансиране, за да запазим нивото на финансиране от 2013 година. Госпожа Кавали зададе този въпрос, както и други колеги ако погледнем всеки един милиард, ще си дадем а, а, сметка какви са мащабите на а, съкръщението. Например, 4000 малки и средни предприятия може да не получат финансиране за иновации или 600 изследователи заедно с екипите си няма да получат финансиране по научните си проекти които ще се ползват за нашето бъдеще, бъдещо благоденствие. Също а, може да означава, че хиляда а, участници в програмата Кюри няма да се финансират. Или може да означава, че няма да сме в състояние да отделим 10 милиарда за кредити на малки и средни предприятия. Та, това са примери за резултатите, до които може да се стигне от тия урязвания на бюджета и това трябва да се провери. Както знаете, политиката ни за отворен достъп до публикации е особено ясно изразена. Това сме го разглеждали преди, така че няма сега пак да повдигам въпроса. Достатъчно е да кажа, че сме посветени на тази цел. Мислим, че това е правилният курс на действие. Зададе се е, въпрос и е, във връзка с нещо, което казах в началото, а именно да е, осигурим привлекателност на Европа за научно-изследователските кадри от цял свят. Как обаче да измерим постигането на тая цел? Ако погледнем инвестициите в световен мащаб от страна на конкурентите ни, най-вече на изток Китай, Сингапур, Южна Корея, Русия. Всичките тези страни са определили, както е и Европейския съюз, развойно-изследователската дейност като основа за развитието на економиката и всички те инвестират много солидно в тая област. Затова смятам, че е особено важно Европа да запази и да повиши своите инвестиции, за да запази първенството си. У нас са най-добрите изследователски кадри. А, изследователските резултати са чудесни, но не успяваме да превърнем тези резултати в иновации, които да а, да осигурят растеж на економиката. И именно това е нещото, за което трябва да си дадем ясна сметка политиките в Хоризонт 2020 се движи именно на там. Така че е, конкурентите ни вече ни дишат във врата, вече не са далеч от нас и, и, и трябва да си даваме сметка за това. Опростяването. Преди е, да дойда да говоря пред парламента през януари 2010 година, от всяка а, политическа група от вас а, се чуваше един и същи въпрос. Огромното административно бреме, раздробеността на дейностите, всичките формуляри, които трябва да се попълват от а, учените и от стопанския сектор. И на базата на консултациите, които проведохме с всички заинтересовани страни, а пак изникваше все този въпрос. Бизнеса казва се, че рамковата програма е твърде сложна и затова се отказват от нея. Изследователските институти и университетите също казваха, че се отказват в добрите е, времена, когато имаше финансиране и са се обърнали към националните е, агенции. Сега, в тези тежки времена, пак се връщат към рамковата програма, но се съгласиха да го направим само при условие, че е упростим. Сметната палата чийто член съм била 10 години, постоянно е подчертавал, че нивото на грешката е неприемливо и че трябва да се свали. Един от основните начини за постигане на това е чрез упростяване на програмата. Така че основната ни цел, ако нищо друго не постигна в рамките на Хоризонт 2020, искам да постигна радикално упростяване. Мисля, това ще ми, това ще ми е достатъчно. И това искам да го почетая именно пред членовете на вашата комисия, която постоянно настоява за повече упростяване. Ще продължа да работя в тази посока и ви благодаря за подкрепата. Знам, че председателката са втори е, ми дава знак, че трябва да приключвам. Не мога да отговоря на всички въпроси, но ви уверявам, че тези от вас, които не получиха отговор на въпроса си, ще получат такъв в писмен вид пред следните дни. Още веднъж ви благодаря за подкрепата. Благодаря, госпожо комисар, за отговорите, за това, че бяхте тук сред нас. След 3 минути започва гласуването. Моля, организирайте си. Так му ще изпратя комисарката. subito le operazioni di voto, anche perché... Започваме с гласуването. Не много имаме да гласуваме, но все пак достатъчно. Започваме с тест на картите. Вижте дали работят уредите, когато поставите картите. Thank you. Посто? Бене. Те, прова тест. Добре. Всичко е точно. Уна прима информация. Първо съобщение. Точка 13 от дневния ред. Che riguarda il quadro giuridico. Е свързана с общността за консорциум за европейска научно-изследователска инфраструктура. Отлага се за 24 април. Нужни са пояснения от съвета и от комисията и затова го отлагаме. Започваме с гласуването. Първият доклад е доклада Белет. компромис между политическите групи, НП, Социалисти демократи, АЛДЕ, Зелените, ЕКР, е, ГУЕ и всички останали. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по целия текст. Моля гласувайте. НП двама повече. Единия ви го махам, другия също, ако може сам да се махне. Е, Електронико си. Бене, вотационе кюза. Прекратете гласуването. Приема се. 45 за, 6 против. Браво! Пак електронно гласуване по законодателния текст. Votazione chiusa. Прекратете гласуването. 43 за, 5 против. Приема се. Браво! Прего, Турмес. Процедурен въпрос. Забравил съм си картата, така че аз съм против и трябва да ме добавите.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 Компромис 1А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1Б. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 1Б. Моля, гласувайте. Уно Б. Едно Б. Гласувайте. Прекратете гласуването. 18 за, 31 против, отхвърля се. И така, 78 за, против, Зажали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV1 за. Против. зажали се. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82. Три части. Първа част за. Против. Зажали се. Отхвърля се. Втора част А, не. След първата част, ако я приемем, можем направо да преминем на компромис 2. Добре, компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. Е, извинете, за две части, казва председателката. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 129. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 130. За. Против. Въздържали се. 130. 130. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 119. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 148. За. Против. зажали се. Отхвърля се. Изменение 324. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 448. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 478. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 154. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 134. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 157. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 159 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 158 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 158. Моля, гласувайте. Вотационе Кюжа. Край на гласуването. 22 за, 30 против, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 162 за, против. 162. А ме резулта 162. 162. 162. Добре, 162. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 166. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6 за. Извинете, казва председателката, трябва да гласуваме също така и 337. 337 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 173. 173. За. Против.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 Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 194. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 201. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 202. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 217 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по 152. Моля гласувайте. Край на гласуването. 45 за, 10 против. Приема се. Реджи 4. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 222. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 221. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 223. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 12. За. Проверка. Какво искате да проверим? Председателката казва, извинявам се, приема се, приема се. Извинете, извинете, понякога така става. Искате ли проверка? Не, приема се, компромис 11. Аз сбърках. Обърках се. И така, повтарям, 11-ти компромис се приема. Преминаваме към 12-ти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение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 Изменение 287 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 303 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 151 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 306 за. Против. Въздържали се. Приема се. 307 и 308 заедно. За. Против. Въздържали се. Мисля, че са отхвърли, но по-добре да проверим. Моля, гласувайте електронно. Проба сул 307. 307 и 308 гласуваме заедно. Край на гласуването. Да, ето, виждате ли, 27 на 26. Приема се. Обикновено се съмнявам, когато има смисъл да се съмнявам. Но приема се. 309. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 310. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 300. 125. 325 с устно изменение за. Против, въздържали се, приема се. 330 и 331 са еднакви, затова заедно за. Против, въздържали се, отхвърля се. 330 Проверка. Добре. 330, 331. Моля, гласувайте. 330 и 331. Край на гласуването. 31 на 24. Приема се. 332. За. Против. Въздържали се. Пак имам съмнения електронно гласуване. Край на гласуването. 33 на 25 приема се. 333 за. Против. Въздържали се. Пак със същото мнозинство приема се. 334 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверка по 334. Край на гласуването. 28 за, 29 против. Отхвърля се. Отхвърля се. С един глас. 335. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Приема се. 329. Добре, проверка по втората част. Моля, гласувайте. По втората част на 335. Край на гласуването. 33 за, 24 против. Приема се. Сега преминаваме към 329 за, против, зажали се. Трябва да ви кажа, че почти не си дигате ръцете. Затова е електронна проверка. 326. Не, 329. Извинявайте. 329. 33. И така, 33 за, 25 против, приема се. Сега преминаваме към компромис 19 за, против, Сържали се, приема се. Компромис 20 за, против, Въздържали се. Приема се. Компромис 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 369. За. Какво? Колегата Бутикофер. Кофер. uh, did you vote on 326? Гласувахме ли по 326? Ça tombe parce que 30 et 31 adoptés. questo decade perché il... Това пада, защото 330 и 331 ги приехме. И за това, тъй като там имаше за, гласуване 326 пада. Добре, благодаря. 369 сега. За. Против. Приема се. 359 за. Против. Въздържали се. Приема се. 343 за. Против. Въздържали се. Приема се. 363 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 364 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 22 за против, въздържали се, приема се. 374 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. 375 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 376. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. По 376. Моля гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 32 против, отхвърля се. Изменение 383 за против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение... Не, добре, проверка по 395. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 ма за, 24 ма против. Приема се. Тъй като е дълго гласуването, моля да ми помагате, като вдигате ръка, защото иначе се объркваме. 396 за, против. Проверка. 396. Според мен е, бе отхвърлено. Край на гласуването. Да, 21 за, 36 против, отхвърля се. 397 за. Против. Отхвърля се. Проверка. 397. Проверка. Край на гласуването. 29 на 29. Отхвърля се. 25 компромис. За. Против. Зажали се. Приема се. 408. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 409. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 220. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка по 220. Заповядайте. Край на гласуването. 24 за, 31 против, отхвърля се. Сега ще гласуваме по 417 за. Против, въздържали се, приема се. 420 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 426 за против, въздържали се, приема се. 427 за, против, въздържали се. Проверка по 427. Край на гласуването. 30 за, 25 против, приема се. 430 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 4-3-2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28. За. Против. Приема се. Компромис 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 499. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 502. За. 502. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. 24 на 31. Отхвърля се. Белет. За. Против въздържали се, хвърля се. 479 за, против, въздържали се, отхвърля се. 481 за, против, въздържали се. Проверка по 481, защото се променят мнозинствата. Край на гласуването. 23 на 31. Отхвърля се. Сега имаме блок. Целия е заедно. 482, 483, 484, 485. Идентични. За. Против. Възражали се. Приема се. Изменение 503. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се прие, но нека да направим проверка. Проверка. Край на гласуването. 23 за, 32 против, отхвърля се. Изменение 2 за. Против. Въздържали, се, приема се. 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4. За, против, зажали се, приема се. 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. 8. За, против,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 Край гласуването. 31 на 26 приема се. А фаворе? 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 32. Е, Кюза.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 42 за, против, въздържали се. Не съм сигурна. Нека проверим. Електронно гласуване по 42. Край на гласуването. 27 гласа за, 29 против, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 56. Моля гласувайте. на кюжа. Край на гласуването. 28 гласа за, 29 против, отхвърля се. Петдесет три за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 34 против. Отхвърля се, извинете. 58 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 58.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 Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, приема се. Инта 13 за, против, въздържали се, приема се. NV 22 NV22. За, против, въздържали се, приема се. NV23 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 11 за, против, въздържали се. Реджи 11. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 гласа за, 24 против. Приема се. Реджи 20 за, против, въздържали се. Електронна проверка по Реджи 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 гласа за, 30 против, отхвърля се. Режи 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. Агри 14 за, против, въздържали се, приема се. Агри 18 за, против, въздържали се, приема се. Агри 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 20 за, против, въздържали се. Електронна проверка по Агри 20. Кюза. Край на гласуването. 29 гласа за, 26 против. Приема се. Агри 22 за, против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 49 гласа за, 7 гласа против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към доклада Чичестър. На един момент. Take care. Which one? If, one is approved. If one is approved, we go to the first part, yeah. then we go to the Pronti per il voto? Rapporto Chichester Bene. Compromesso 1. Готови ли сте? Компромис 1 за, против,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 Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 и 90 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение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 Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 39 и 40 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 41 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Не. Изменение 4. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 44. За, против, въздържали се, Извинете. Гласуваме електронно по 44. Край на гласуването. 15 гласа за, 38 против, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 63. За, против. Изменение 63. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. 64 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Votazione кюжа. Край на гласуването. 51 гласа за, няма гласове против, 6 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Гласуваме поименно по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Аз си извадих картата. Имаме един глас повече от НП. Един в повече от НП. Край на гласуването. 52 гласа за, няма гласове против, шестима въздържали се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към гласуването по становището на госпожа Ривази. Готови ли сте всички? Гласуваме по доклада Ривази. Той нове асиме. Заедно 8 и 9 изменение за. Против. Въз... Отхвърля се. Десето за. Против. Отхвърля се. 55 за. Против. Отхвърля се. 56 за. Против. Отхвърля се. 57 за. Против. Отхвърля се. 58 и 59 за. Против. Отхвърля се. 60 за, против, отхвърля се. 61 за, против, отхвърля се. 63 и 86 заедно за, против, отхвърля се. 62 за, против, отхвърля се. 12 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 65 за, против, приема се. 66 за, против, приема се. 67 за, против, приема се. Шестдесет за, против, приема се. 14 за, против, Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Приема се. 72 за. Против. Отхвърля се. 17 и 73 заедно за. Против. Отхвърлят се. 74 за. Против. Отхвърля се. 75 за против, отхвърля се. 77 за, против, отхвърля се. 76 за, против, отхвърля се. 78 за, против, отхвърля се. Компромис 3 за, против, отхвърля се проверка на компромисно изменение 3. Già fatto io. Ancora. Ancora un pepino. No, basta, basta. Votazione chiusa. Край на гласуването. 21 за, 33 против, отхвърля се. 81. Не, извинявам се, 79 за Трети компромис се отхвърли, не се приема, затова трябва да гласуваме 79 и 89 и 80, 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 е следващото при това положение за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, Въздържали се? Нека да проверим 90-то изменение. АНПП. Хора уна. Един глас от НП в повече. Край на гласуването.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 Отхвърля се. Приема се, приема се. Нека да проверим. 99-то. на Кюжа. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре, че проверихме. 100 за. Против въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, проверка на 102. Votazione chiusa. И край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 100, на 113 изменение. Докладчика поиска проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас в повече от НП имаме. Край на гласуването. 28 на 26. Приема се. Това е 113-то изменение. Приема се. 114 вече го гласувахме. 21 за. Против въздържали се. Приема се. 115 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Но нека проверим с карти. 115 изменение. votazione chiusa. 115 изменение, край на гласуването. 28 за, 27 против, приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Проверка. 116. Моля, гласувайте. Кюжа. Край на гласуването. 33 има за, 23 има против. Приема се. 116 сега. Заедно гласуваме 117, 118, 119 за, против, въздържали се, приемат се. 120 за, против, въздържали се. Проверка. 120 изменения. Кюза. И край на гласуването.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 проверка по компромис 5. Моля гласовете. Чека компромис 5. Votazione е кюз. Край на гласуването. 22 ма за, 33 ма против, отхвърля се. Сто за, против, 141. Нека направим проверка. Кюжа. Край на гласуването. 27 за, 28 против. Отхвърля се. Сто и шест за,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 против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, отхвърля се проверка на седми компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 27 гласа против. Приема се. Поздравления. Компромис 7 се приема. Стигаме до 153 за, против въздържали се, отхвърля се. Проверка на 153-то изменение. Край на гласуването. 31 за, 26 против. Приема се. 154 за,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 При вас има ли го в списъка? Аз съм го пропуснала. И така, 157 гласуваме сега. За, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме заедно 38, 39, 40, 41. За, против,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 52 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, 50, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият документ. Да, заповядайте. Искам да посоча, че преди да гласуваме целият документ, искам да помоля председателката моето име да не се включва в протокола. Отбелязваме си. Да, ще, отразим молбата ви. И така, окончателно гласуване без името на госпожа Ривези в него. Край на гласуването. 32 маза, 23 ма против, един въздържал се, приема се. Сямо. И така. Е, поди po' di pazienza хора малко търпение, защото имаме доста да гласуваме тази сутрин. Преминаваме към доклада на колегата Фиона Хол. Ако сте готови, започваме веднага с гласуването. Готови сте? Добре. Бенисимо. Емендамент. И така, изменен 42 процедурен въпрос. Имате думата. Госпожо председател, доколкото разбрах от секретарията, компромисните изменения ще се гласуват първо. Иначе ще гласуваме по неща, които ще паднат след гласуването на компромисните изменения. Секретариатът ми каза, че така ще подходим, независимо от реда в списъка. Първо трябва да се гласуват компромисните изменения. Да.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 Allora, collega Ol, scusa perché non conoscevo questo. Колега, не бях запозната с този въпрос. Не, не искам да се създават прецеденти, но ако колегите са съгласни, нека първо гласуваме. Първи компромис ми казват. Не, девети. Девети. Първо девети компромис. И след това останалата част, нали така? А, не, от едно до девет. Добре, ако всички колеги са съгласни. If compromises as, and we, if we change... Ако... Трябва да започнем с първи компромис, след това да ги изгласуваме до девети и след това да гласуваме и по измененията. Добре, ако всички колеги са съгласни, защото това е нещо ново, гласуваме от 1 до 9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 И така, започваме с гласуването. Изменени 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 40 и 41 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43 за против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, отхвърля се. Проверка по 7. Заповядаме. Заповядайте. Моля, гласувайте. Пак има един повече от НП. Край на гласуването 22 за, 34 против. Отхвърля се. Изменение 44 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 50 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за, против, Зажали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Проверка, добре, по 51, проверка. Край. 29 за, 28 против, приема се. 52. За. Против. Зажари се. Отхвърля се. Емендаменто 73. За. Против. Въздържали се. Проверка по 73. Край. 30 за, 24 против. Приема се. Семдесет и девет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за. Против. Въздържали се, приема се. 90. За, против, въздържали се, приема се. 93. За, против, въздържали се, отхвърля се. 96. За, против, въздържали се, приема се. Проверка по 96. Votazione chiusa. Край на гласуването. 30 за, 26 против. Приема се. Сто и десет. Сто и десет. Намерете го. 110. За. Против. Въздържали се. Приема се. единайсет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно. За. Против. Въздържали се. Проверка по първо изменение. Край на гласуването. 26 на 31. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, Въздържали се. Приема се. 29. Първа част. Само първа част. За. Против. Приема се. 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33. За. Против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 Bene, тути пронти. Прего. Имате думата, господин Йохансон. I have a request that my... Искам да помоля моето изменение 21 да бъде гласувано отделно. Причината е, е че компромисно изменение 1 се споменава 2025. Аз говоря за целите 2020. И това, според мен, трябва да бъде гласувано отделно. 21-во изменение. Това е искането ми. Пипер, прего. Пипер има думата. В компромисното изменение заявяваме, че сме съгласни с целите на комисията до 2020 година, именно 147 грама. Не искаме до 2020 година да се предвиждат изменения в тези цели. С други думи, продължава да въжи целта от 147 грама. Ако бъде прието това компромисно изменение, ще отпадне предложеното от колегата изменение. На базата на документите, които са ми подготвени от секретарията, т.е. от законодателната власт, аз съм изправена през следната ситуация. Ако гласуваме компромис 1 и той се одобри, останалите изменения 21, 21, 24 и така нататък падат. Чак до 30-то. Ето това е подготвено за мен. Докладчикът казва същото. Такова е правилото. Ако колегата смята, че не е покрито, Че in base all'istruttoria che è stata fatta dal segretariato con il... Секретарията се е говорил с правната комисия, съответно всичко се покрива от първи компромис до 30. До 30 изменение. Първо до 30 изменение. Ето това ми се казва. Турмес, прего. Господин Турмес. Uh, това е крайни срока има тук. Може би е добре да гласуваме на колегата Йохансон. Ако падне, падне. Ако мине, мине. Добре, хайде да гласуваме първо по първи компромис. И ще видим какво ще стане. Първи компромис за. Против. Зажали се. Приема се. В този момент за мен падат всички други изменения. Имаме специфично искане. Нека да гласуваме по това искане. Такава е процедурата. Ако има искане, аз трябва да ви помоля да гласувате по това, което иска колегата. За мен обаче тези изменения паднаха. Добре, няма искане, така ли? Добре, минаваме на 300 изменения. За? Против? Зажали се, отхвърля се. 33. За. Не, не, не, сбърках. 31. За. Против.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 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 на 14. Приема се. 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За. Против. Отхвърля се. 6. За. Против. Приема се. 53. За против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за. Две. Две на докладчика. За. Против. Приема се. 15 за. Против. Приема се. 16 за. Против. Отхвърля се. 17 за. Против. Отхвърля се. 18 за. Против. Приема се. 19 за. Против. Отхвърля се. 20 за. Против. Отхвърля се. Окончателното гласуване е електронно. Моля, гласувайте. Бене. Вото финале. Добре. Всички ли гласувиха? Малко хора са гласували, като че ли всички са гласували. Добре. Край на гласуването. Край на гласуването. 36, 12,

Който иска да си тръгва, веднага да си тръгне. Bene. Purtroppo abbiamo... Добре. Има хора, които идват да слушат гласуването, които след това прекалено бавно напускат залата. Така, преминаваме. Моля ви за тишина. Първо дам думата на колегата Чичестър, който е докладчик за иновации за устойчив растеж, биоекономиката за Европа. Колегата Чичестър има думата. Имаме половин час за тази дискусия. Имате думата, господин Чичестър. Много ви благодаря, госпожо председател. Надявах се всички да си тръгнат, за да мога да си се изкажа е, съвсем дискретно и никой да не ме чуе. Така. Благодаря обаче за онези смели души, които останаха, за да ме чуят. Това е едно проекто становище за доклад, който се изготвя от колегите в Комисията по околна среда. Първо си задавам въпрос, какво общо има тази комисия с економиката. Но, независимо от това, говорим за биоекономика, така че се опитах да изготвя едно становище от гледна точка на Комисията по промишлеността изследванията и енергетиката. И да насоча вниманието към онези въпроси, по които ние бихме могли да допринесем за изготвяне на целия доклад. Е, насочвам вниманието към сфери, в които биоекономиката би могла да направи голям принос към вътрешния пазар, към економиката, към работни места, създаване на работни места и така нататък. Комисията по околна среда не е запозната много с тези въпроси, според мен. Да, смятам, че първото ми е, съображение е най-важното. Тук е, припомням, че биоекономиката е важен сектор на вътрешния пазар, Предлагаш допълнителни ползи във връзка с устойчивостта, конкурентоспособността, намаляване на зависимостта от внос, както по отношение на енергията и на суровините. Това е основното според мен. Втората точка, която подчертавам, е шеста точка, параграф всъщност 6, където призовавам промишлеността да бъде двигател на развитието на биоекономиката. Говоря за биоиндустрията, за развитието на същата тази економика в Съюза. Без тях, без новаторството на МСП, няма да напредне много. След това нещата са ясно казани според мен и затова го предлагам на вашето внимание. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колега Чичестър. Колегата Проди. Не. А, не. Първо Проди от социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че това е много важен документ. Биоекономиката има много интересни перспективи пред себе си. Имаме възможност да използваме биомасата, като извличаме от нея суровини за една нова химия, която да замести нефтохимическата индустрия. Замислете се за потенциала също така за задоволяване на енергийните потребности на обществото. Принципна декларация може да се направи. Приоритета за ползването на почвите трябва да отиде на производството на фураж, както и на други култури. И ако почвата се използва за други цели, то трябва да има контрол на съответствието. Има различни видове биомаса. Имаме всякакви е, отпадъци от земеделието, от лесовътството. Е, те са много интересни и до момента не са били разработени и използвани. От тази гледна точка Комисията по индустрията може да се окаже решаваща. в а, задаването на идеята за цялата тази верига от събирането до обработката и така нататък на всички тези остатъци от а, земеделска продукция или от а, горската индустрия. Има друга категория биомаса, която е следната. От замърсени зони можем да събираме също суровини, като се използва един процес на деконтаминация, и след почистването, което ще бъде постепенно, вече може да се култивират там енергийни култури този смисъл тази идея може да се окаже много интересна, защото има замърсени зони, които са важни зони, и те е, биха могли да бъдат използвани за използва, за засаждане на култури, които след това ще подхранват биоекономиката, като ще изчакаме необходимия период от време, за да може тази земя след това да се върне за производство или на култури за храна на хора или на фураж. Това е много интересно, защото тук има много иновации, които са изключително важни. Биорафинериите вече са индустриална реалност. Те показаха, че могат да заместят нефтохимическата индустрия. Много интерес има към тази тематика и е, затова е важно и ние да се погрижим за това. Благодаря. Колегата Крамер. Благодаря. Изготвеното от докладчика становище напълно съответства на темата. Приемам го. Смятам, че биоекономиката е източник на шансове, от които трябва да се възползваме. Не мисля обаче, че трябва да изготвяме поредната мащабна европейска стратегия в тази област. През изминалите години бяха изготвени немалко политически стратегии, които останаха само на хартия. Мога да ви дам няколко примера. Например, стратегията за биогоривата. Тя предвиждаше много драстични промени но в последствие стана ясно, че ще се установи не особено етична конкуренция, в рамките на която ще се използват селскостопански ресурси за енергетични цели. Трябваше също така да бъдат приведени в съответствие и редица законодателни актове, като например в областта на схемата за търговия с емисии. Нека подходим към тази област като това, което е всъщност, а именно възможност за разрешаване на редица проблеми. В някои области замяната на изкопаемите горива с биологични горива със сигурност е възможна. Не знам обаче дали биологичните горива ще могат да се използват във всички економически отрасли. Не би следвало, според мен, да се предвиждат и отделни бюджетни редове за тази област. По-скоро финансирането би трябвало да се концентрира върху научно-изследователската дейност. Не бива да се месим в функционирането на пазарната економика. Мисля, че в стратегията на комисията се цели точно такъв опит за намеса в функционирането на пазарната економика. Ето защо смятам, че в нашето становище трябва да отчетем реалността. Нека разглеждаме тази област като това, което е, а именно като една възможност, но не и като магическа пръчица, с която ще можем да установим екологосъобразна економика. Ще внеса някои изменения, но като цяло според мен становището е изчерпателно. Думата има представителят на комисията. Grazie, signor Presidente, onorevoli, buongiorno. Благодаря. С голямо удоволствие трябва да кажа, че съм днес тук сред вас, за да ви изслушам и а, за да кажа какво можем да дадем ние за развитието на тази стратегия. На първо място трябва да кажа, че биоекономиката не е, е сектор сам по себе си. Всъщност, това е един хоризонтален подход, който включва и риболова, и морския сектор, и земеделието, и хранително-вкусовата, и лесовътството, т.е. различни сектори и отрасли, които използват природни ресурси. Въпросът, пред който сме изправени, е да кажем как да увеличим своята конкурентоспособност като цел и от другата страна да има устойчивост в дългосрочен план. Всичко това многократно е повтаряно и доразработвано. Важно е също така да гледаме на биоекономиката и като на технологично развитие. В този смисъл, когато говорим за трудностите да се съчетаят въпроси, свързани с хранително-вкусовите промишленост и не продоволствени въпроси. Ние говорим за технологии от второ поколение, дори от трето поколение. Това се насърчава в тази стратегия. Това каза и господин Проди. Става дума за решаване на този, е, тази дилема между продоволствени и непродоволствени въпроси. Е, той говори за замърсяването на почвите. След това ефекта иновации. Там трябва да се вгледаме в е, различни други начини за изграждане, за довършване на базовите компоненти на зелената химия и то с такъв мултиплициращ се ефект. Има важни инициативи на национално ниво, които потвърждават, че съществуват стратегии, по които държавите членки, но и регионите работят, за да изградят онова, което ние наричаме е, интелигентна специализация, т.е. региони, които могат да разработват повече природните си ресурси от други. Благодаря на комисията. Давам думата на колегата Чичестър за заключителни думи. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите за това, че взеха участие. Единствено за нефтохимическата промишленост искам да кажа нещо. Колегата посочи, че нефтът, е, въглищата и е, природния газ първоначално са били част от биосферата и след това са се превърнали в е, е горива. Съгласен съм обаче с господин е, Проди, че трябва да гледаме отвъд, е, отвъд изкопаемите горива като като суровина за химическата промишленост. Трябва да, да разработим нови технологии, като се оплуваваме на устойчиви системи за производство. С това стигаме и до втория въпрос. Нуждата да се е, постигне баланс с е, нуждата с е, хранително, с продоволствената сигурност и ползването на а, а, култури като биомаса. Земеползването извинете, култивирането на земя, кое, когато не се, когато то не става за, за производство на храни, то би могло да се ползва за целите на енергетиката. Сега, не искам обаче да навлизам в конфликт с други законодателни актове, които се занимават с земеползването и промяната в земеползването. Благодаря на всички колеги, на господин Крамер по, за коментарите по текста. Също искам да благодаря и на комисията за това, че ни напомни, че всъщност крайната цел е да, да повишим конкурентоспособността си и да се възползваме от възможностите за създаване на работни места и увеличаване на богатството. Всичко това чрез разработване на нови а, е, технологии. Та това е за сега. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря. Искам да ви припомня само, че изменения могат да се подават е, до понеделник, 25 март, 12 часа на обяд. Волево анки информаре. Също така искам да информирам колегите, които останаха, че по време на застането на координаторите взехме решение да проведем мини-изслушване по промишлените стратегии за защита на новаторството в програма Галилей. Това ще бъде организирано скоро това изслушване. Също искам да ви припомня, че се промени датата за срещата на комисията 17 октомври няма да има комисия ИТРЕ. На 14 октомври ще е новото заседание. Освен това решихме едно проучване, което бе представено в МВ, трябва да бъде представено и пред ИТРЕ, но трябва да се отдели време, за да го направим. Също така два доклада законодателни бяха разпределени една европейска агенция за наблюдение на космоса. Не. След това три незаконодателни. Един е за далеко съобщенията, след това за дигиталния вододел, след това индустриалната политика в космоса. След това едно становище за сигурността на продуктите. И това е. Днес ще започнем работа в половина с комисаря Кройс. Благодаря за работата. До следобед.